Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir nehmen unsere Beratungen wieder. Уважаеми колеги, продължаваме заседанието. Добре дошли на нашето заседание. Имате дневния ред. Няма промени, е, предложения за изменения. Искам да ви кажа, че това заседание се излъчва по интернет. Има протоколи от заседанията от януари, февруари и март. И, както знаете, ако до края на днешното заседание няма възражение, тези протоколи ще въжат за приятели. Четвърта точка. Публично изслушване е, за борбата с митническите измами. Приветствам двамата съдокладчици, Клинц и Кон. Господин Кон ще поеме след малко, след известно време, председателството. Това са моите съобщения. Е, искам да подчертая, тази тема за нас е много важна и това е, трябва да остане така. Една от нашите последни заседания се посвещава именно на борбата с митническите измами. Затова много се радвам, че по този тема работим с Комисията по вътрешния пазар. Ще ни бъде представено изследването за защитата на финансовите интереси и борбата с митническите измами. Ще говорим за сътрудничеството с националните компетентни власти, борбата срещу митническите измами. Приветствам госпожа Ванте Прал, и колежката й от Делойт от Обединеното кралство, едната, другата е от Белгия. давам им думата за представяне на проучването. Господин Вандер Пал. Благодаря, госпожо председател. Аз съм Вандер Пал от Белгия, а моята колежка е от Белгия. Е, извинявайте, от Обединеното кралство. госпожа Ейли. И така, ще говорим за целта на дейността на митническите власти, защитата на финансовите интереси и как действа механизма за сътрудничество между данъчните и митническите власти, правоприлагащите компетентни органи, как, какво е състоянието на това сътрудничество в момента и какви са перспективите за бъдеще. Надявам се представенето на това проучване да предостави база за по-нататъчни дебати днес. Госпожа Нърк ще представи целите, а аз ще продължа с препоръките. След което с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, благодаря за възможността да присъствам и да говоря на пред вас и да представя нашето проучване, ще започна с общо въведение. Проучването засяга борбата с митническите измами и сътрудничеството между компетентните власти. Две от три компетен... компоненти засягат сътрудничеството между компетентните власти и третото, третът компонент се основава на БНД. Всяко намаляване на митническите вземания трябва да се компенсира от плащането от БНД и от държавите членки. Много е важно, че е, тези събирания, тези вземания от митнически, от мита намаляват, както и от данъци. Имаме четири цели. Най-напред да преценим какво е нивото на измамите, в областта на митниците и данъците. На следващо място сътрудничеството. На трето място какви са възможните действия за подобряване на сътрудничеството от страна на комисията. И четвъртата ни цел е да предоставим предложения за препоръки. От септември 2018 година до края на януари тази година протече изследването. Нашия анализ – се основаваше на проучвания, на документи, на интервюта с Европейската комисия, ОЛАФ и Сметната палата, както и националните власти в пет избрани държави членки, а именно Белгия, Естония, Италия, Германия и Гърция. Сега искам да ви представя заключението на нашето проучване – Нашата първа цел беше да видим какво е въздействието на измамите върху бюджета. Трябва да заключим след нашето проучване, че общата сума на измами не е ясна. Ние имаме различни данни за определени случаи, но това не беше достатъчно, за да може да направим една екстраполация на загубите от измами. Основната причина е, че няма методология, обща методология, методология за измерване на данъчните измами. Освен това няма данни за съответните изчисления. Трябва да започнем обаче с методологията, която трябва да вземе предвид предизвикателството с данните. Нашето проучване показва, че митническите контроли не са адекватни по отношение на рисковете, защото рисковете се <clears throat> увеличават с разпространяващата трансгранична електронна търговия. Освен това, рисковете са ясни те са осъзнати и компетентните национални власти предполагат големи усилия да се справят с тези предизвикателства. Трябва да се съсредоточим най-напред върху най-високия риск. Например, раздел... различните схеми за измами, на които ще се спра след малко. Какви са характеристиките на схемите за измами и съответните слабости при контролите на митническите власти? По отношение на контролите, видяхме, че ефективността на контролите е различна между държавите членки. Резултатът е, че няма достатъчно правоприлагане на законодателството в областта на митниците на външните граници. Трябва цялата верига от митнически контроли да е еднакво силна навсякъде във всички звена. Каква е причината за различните контроли? Митническите власти имат различни задачи. Например, те трябва да отговарят за безопасността и сигурността и това е приоритета, не събирането на мита. Но 20%, които се запазват от митата, а не са свързани с приходите от митници. За това контроли за чисто финансови цели не са приоритет. По отношение на характеристиките на измамите, държавите членки се съсредоточават върху ДДС измамите и митническата процедура 42. Тя засяга стоки, влизащи в една държава членка и продължаващи за друга държава членка. ДДС трябва да се плати в крайната цел на стоките. В, при схемите обаче за измама, стоките никога не стигат своето предназначение. Те изчезват по пътя и не се плаща ДДС. Ако е, тази схема се комбинира и с подценяването на стоките, това <clears throat> означава голяма загуба. Пристанището Пиреос е, е много често използвано за, използвано за измами. Много проучвания вървят в момента, за това е прекалено рано за заключение. Но може да се каже, че през последните години има 6 пъти увеличени брой на измами именно през това пристанище. И това беше само един от случаите, които бяха разглеждани. Данните не бяха достатъчни за обобщени заключения. Измамите имат различни форми подценяване на стоките. Това е широко разпространена практика. И тъй като декларираната стойност е основа за изчисление на митата, измамите тук са много разпространени. Има нужда обаче допълнителни данни за плащанията. Грешна класификация също предизвиква загуба на мита – т.е. класификация на категорията на продуктите. Митата зависят и от страната на происход, така че фалшифициране на страната на происход също намалява митническите ставки. <clears throat> Но най-големият риск и най-големите загуби са недекларирането на мита. Това са стоки предназначени за черния пазар. Те просто се разпространяват на черния пазар. И така, проучването се занимаваше с сътрудничеството между отделните институции и оцени ефективността на това сътрудничество. Нашето заключение е, че има много канали за сътрудничество, но до момента тези, това сътрудничество, тези канали не се използват достатъчно добре. Идентифицирахме обаче и добре функциониращи канали за сътрудничество, както и добри практики за трансгранично сътрудничество. Ще спомена две от тях. Юрофис, което е мрежа, която позволява обмен на данни за ранно, ранно предупреждение за митнически измами и Селбет – това е сътрудничество между държави и членки. Е, то е предназначено за борба срещу митнически измами на източните европейски граници. Сътрудничеството между компетентните власти на държавите членки трябва да бъде укрепено, въпреки че тук също има положителни тенденции. На следващо място дейността на Комисията за укрепване на сътрудничеството. Ние заключихме, че Комисията осъзнава проблемите в областта и полага усилия за тяхното разрешаване. Например, укрепването на ОЛАФ и въвеждането на Европейската публична прокуратура. Това са две от инициативите, които трябва да които са мерки за подобряване на ситуацията. Освен това, друг проблем е липсващите стимули за събиране на мета. Има области, оба, области обаче, като например областта на измерване на измамите, където си, комисията трябва да положи по-големи усилия. А сега моят колега ще продължи И така, аз ще продължа с препоръките. Препоръки за по-доброто управление на, измамите, на загубите от измами и за укрепване на каналите за сътрудничество. Започвам с първото. Какво ни липсваше, когато погледнахме митническите измами? Тук липсва измерване на митническите измами и загубите от тях. Това трябва да стане приоритет за компетентните институции, защото когато знаем каква е загубата от измами, може да разпределим съответните ресурси за справяне на проблема, с проблема. И това е едно важно, една важна препоръка от наша страна. Виждаме, че има много добра методология И има много мерки насочени с борбата срещу ДДС и измамите. На следващо място. Митническите процеси могат да бъдат подобрени чрез поднадежни данни. Данъчните и митническите власти работят често заедно, но за да работят добре, те трябва да имат по-добра информация за финансовите транзакции, когато става дума за трансгранични движения. Тази мярка вече е подплатена с предложение за операторите за платежни услуги. Освен това, предвижда се и една база данни, която да използва данните за откриване на измами. И на трето място насочване на потока стоки към най-слабите митнически власти. Тук трябва да дадем повече стимули на митническите власти да прихващат измами, да разкриват за измами, например, по-голям процент от митническите вземания да бъдат задържани и да остават в държавите членки. По отношение на каналите за сътрудничество, много механизми бяха предложени през последните години – нашият, нашият акцент и нашето послание да се използват по-добре тези механизми. Трябва да има повече национален ангажимент да се използват тези механизми и да се приоритизира разпределение, разпределение на ресурси към тези механизми. Естествено, има добри практики, които могат да бъдат използвани като, както спомена Ейли Еврофиск. Еврофил, Еврофиск особено се занимава с електронната търговия и сродни области. Тези усилия могат да бъдат разпространени в повече държави членки. Възстановявания на загубите. Възстановявания се наблюдават само в единични случаи. В този смисъл възстановяванията могат да, да, да се случват на национално равнище и Олаф би трябвало да получи стимули за по-добро възстановяване на национално равнище на а, средствата, с които е злоупотребено на неплатените мита. Това са препоръките, които се съсредоточават най-вече върху новите механизми. Важно е настоящите механизми да дават възможност за сътрудничество и с Европейската комисия, както и да дават възможност за двустранно сътрудничество между граничещи компетентни власти. Благодаря за вашето внимание. Може би сега да ни се зададат въпроси или по-късно. в края на целия панел ще има възможност за въпроси и отговори. Благодаря ви за вашите препоръки и за презентацията. Господин Клинце сред нас вече. Добре дошли. И сега продължаваме с другите оратори от първия панел. Става дума за борба с митническите измами и предизвикателствата. Добре дошли на доктор Петър Келер от митническите власти на Германия и неговия колега от полицията. Добре дошли, имате думата. Благодаря, госпожо Кресле. Благодаря, господин Кун, господин Клинц. администрацията като че ли е, може първа в този случай да вземе думата, макар че с синдикатите се разбираме много добре. Поздравявам Делойт е, за това изследване. Във времето, с което разполагам, ще се спра на някои практически аспекти за борбата с е, митническите измами е, поне в една държава член, за да свържим е, резултатите от нашата работа в Германия с резултатите от проучването. Съгласно договора на, е, за функционирането на ЕС, член 3, всички държави членки са. Очевидно има проблеми с техниката, съжалявам много. Така че, повтарям отново, за практическите аспекти е, на митническата измама е, ще е, посоча разпоредбата на член 3 от ДФЕС, където се посочва риск, управлението на риска на всички товаропотоци в различни посоки – аз мога да говоря единствено за Германия като държава член. По тази причина ние непрекъснато наблюдаваме всички входящи данни за всички стоки, независимо от това по какъв път те стигат до нашите граници. По сушата, по ЖП линия, по въздуха или по море. При нас нещата са организирани така, че митническите органи е, имат е, достъп до всички данни, които са предоставени е, на федералната територия, за да могат да оценяват риска на съответната пратка. Това по отношение на механизма. Като цяло, митническата администрация в Германия, както и митническата криминална служба, са разработили една система за управление на риска във връзка с събирането на данъци и мита, локализиране на стоките и сигурност, безопасност, например лекарства, наркотици и други. Управлението на риска води до изпращането на съответните сигнали за особено рискова пратка, да кажем, към служителите на място. Невероятно големи са товаропотоците и за това Естествено, проверките е, не, са, не могат да бъдат повсеместни. Важно е да се разчита на оценката на риска. Е, познаваме определени рискове, е, особено сложни, сложният внос, при които се предвиждат и специални мита но входящият орган, органа на привноса, всъщност е приел декларация с неверни данни. 40 до 70%. Например, антидъмпинговото мито е много важен елемент. Така че всяка държава член би трябвало да познава това особено предизвикателство, именно разкриване на е, антидъмпинговите мита. Като цяло, управлението на риска във всеки случай е нещо чудесно, е, защото така е, предоставяме информация на колегите, които работят на терен колко са е, на практика укритите мита и данъци. Е, трябва да ви кажа, че е, очевидно ще трябва да проведете проучване и на цифрите, които не са разкрити, така да се каже. Ние познаваме само тези данни, които се базират на разкритите опити за укриване на мита. Но приблизително можем да оценим и така да се каже, не разкритите, тъмните е, пратки е, и е, се стигаме до огромни суми. Е, режимите, е, които са особено рискови, е, предвиждат е, конкрет, ни форми на проверка. Е, важно е те да се извършват е, проверките да се извършват е, точно, съобразно изискванията, но също времено ние имаме и производства, които са по-скоро свързани с наказателно преследване. Изградили сме и една полицейска служба, която се занимава именно с митнически престъпления. И тази служба, когато е необходимо, поддържа и международно сътрудничество и контакти. Митнически режим 42 е много така натоварен с риска, тъй като тук има едно преобразуване, е, е, при което се позволява е, и не събиране на данък или внос и на мястото на изпращане на стоката на страната на происход, но съответно в държавата, която получава стоката, би трябвало да се наложи е, данък в нос. Тази схема е, е, крие редица рискове. 904 е номерът на регламента, който издаде комисията съвместно с парламента и с съвета за да се е, предотвратят подобни митнически измами. За, от практическа гледна точка мога да кажа, че централните норми на сътрудничество с държавите членки и комисията е, по отношение на митническите измами е, става на основата на регламент 515 и най-вече правилата за сътрудничество с съответните служби на комисията, както и с ОЛАФ. Службата за борба с измамите ОЛАФ гарантира на практика всички е, онези случаи, е, е, в които става дума за отклонение от плащането на е, данъци и мита при е, влизане на стоките на територията на Европейския съюз. Е, е, ОЛАФ е, е, обхваща, така да се каже, трансграничните случаи. При нас е, има специализирани звена към митниците и към полицията, които се занимават с тези случаи и се свързват с Европейската централа. ОЛАФ при трансгранични аспекти на престъплението. При всички положения мога да кажа, че контактите ни са на добро нива. В момента, в, казвам това във връзка с, с проучването, се обсъжда промени в директивата от 2006, а също и регламент 904. Това са въпроси, е, които се обсъждат е, в съответната работна група на съвета по митнически въпроси. Това от гледна точка на Германия е важно. А сега по отношение на стимулите, мога да кажа от името на Германия, е, че Германия не смята, че с увеличаване на и засилване на събирането на данъците, така да се каже, ще се създаде голям стимул за държавата член. Предвид сегашното разпределяне на постъпленията, но а, при всички положения ние сме а, убедени, че трябва да водим тази борба много сериозно. Готови сме да сътрудничим с останалите а, държави членки, както и с а, ОЛАФ, Фронтекс и другите служби, които имат отношение към митническите измами на европейско равнище. И така, стана дума и за Европейската прокуратура, една европейска инициатива. Много от нас се надява, че нещата ще се подобрят, когато прокуратурата заработи. За съжаление, някои от държавите членки не се присъединиха към тази инициатива и не желаят да участват в Европейската прокуратура така че ние не постигнахме в крайна сметка първоначалната цел да създадем едно единно пространство за наказателно преследване. Е, от материално-правна гледна точка държавите членки ще трябва да решават е, в крайна сметка самостоятелно нещата, тъй като в някои случаи има комбинация, така да се каже, от национални е, и собствени средства на Съюза. Германия при всички положения ще участва активно в е, целият този процес за подобряване на механизмите за борба с митническите измами. Благодаря за вниманието. Благодаря, доктор Келер. И сега а, е, давам думата а, е, а, на Загиби Да, благодаря много. Благодаря ви за това, че е, полицейския синдикат също получава възможност да изложи своите виждания. От името на нашия председател, господин Букенховер, благодаря за тази покана. Синдикат на полицията. Самото име показва, че ние сме говорим най-вече за превенция, за преследване на престъпленията. Е, митническата администрация е, се състои от една страна от общата администрация и от друга страна от е, администрацията за наказателно преследване на митнически престъпления. Една структура, която прилича повече на полицейска служба. Полицейска Става дума по-скоро за специална полиция на федерацията. Но и е, в крайна сметка това не е същинска полицейска дейност. Е, да, е, ние имаме възможност да предприемаме полицейски действия за залавяне на стоката, но същевременно нямаме статут на полиция. Ако разгледаме нещата в международен аспект, е, нашата дейност се основава на 515 регламент и от, е, на конвенцията от Неапол. Е, както и на а, а, административните разпоредби, прияти за а, работата на митническата полицейска служба в Федералната република Неапол 2 се занимава именно с тези въпроси е, в международен план. Ако разгледаме ежедневието и видим как точно е, националната митническа администрация се отнася към митническите престъпления, трябва да кажем, че нещата са регламентирани по различен начин в държавите членки като цяло полицията отговаря за една голяма част от митническите престъпления. За... Но в много от държавите членки има специализирани звена за разследване на митнически престъпления в самата митническа администрация на държавите членки. Сътрудничеството между държавите членки много често показва, че има проблеми в обмена на данни е, и информация между митническото звено за разследване и е, националната полиция. А в този смисъл можем да се похвалим, че при нас също, независимо от това, че така, ние сме много близо до полицията, но нямаме статут на полиция, се развива добро сътрудничество, но също времено понякога забелязваме липса на така, достатъчно активен обмен на информация и се оказва, че част от важните данни в крайна сметка не са е, стигнали до нас и затова смятаме, че Неапол 2 е много важна основа, на която можем да разработим по-нататъчната структура и механизмите за действие. Само така ще можем много интенсивно да се борим срещу митническите престъпления, особено по отношение на организираната престъпност в сферата на митниците – ще можем да работим по-добре, ако структурите в държавите членки е, е, се развиват по е, единен образец. Ние е, имаме към фин... Министерство на финансите в е, Германия финансова полиция. Е, това предлага и предимства и недостатъци. Е, в е, Италия има е, една финансова полиция, която е част от структурата на Министерство на финансите, Гладия финанса, която е доказала своята ефективност до този момент. За Европа говоря за наказателното преследване и конкретно за борбата срещу митническите измами. структурата на разследващите звена и на, на звената за наказателно преследване би трябвало да, се, да са много близки и сътрудничеството очевидно протича много добре, но когато става дума за е, еднородни служби, да кажем полиция, и полиция или е, митница, е, митническо разследващо звено и е, митническо полицейско или разследващо звено. И така, в общи линии споделих основните си мисли. Благодаря още веднъж за това, че имах възможност да представя моята позиция. Да, благодаря ви. Благодаря за това, че спазихте е, много точно е, времето за изказване е, до минута, е, дори до секунда. Това е важно, естествено, като имаме предвид колко много панели предстоят. Материята е сложна. Установяваме, че в е, редица сфери истинският напредък ще бъде възможен само ако държавите членки се откажат от суверенитета си в определени сфери и започнат действително да обменят оперативни данни помежду си. За сега все още сме далеч от този момент и сега преминаваме към следващия панел политич... развитие на политиката и най-добри практики ще чуем изказване и от Сметната палата, и от Световната митническа организация СМО, и от е, ОЛАФ. Давам думата на госпожа Линдстрам първо, Сметна палата. Thank you very much. Благодаря. Благодаря за това, че ме поканихте на това публично изкуство. Но искам да благодаря и на колегите от Делойд за много интересният доклад. Аз отговарям за приходите в Сметната палата и по-специално от приходи от мита и последиците в, Европейския съюз. А знаете, че измамите са тясно свързани с това. През есента на 2018 година аз бях докладчик за две становища. Едното за Ев промяна на регламента на ОЛАФ и Европейският съюз и ефективността на разследванията на ОЛАФ. Борбата срещу измамите продължава. Ние трябва да оцениме както мащабите, така и причините и от гледна точка на приходите и защото този, този проблем не е само а, в ущърп на и не се не нанася само ущърп на финансите на Европейския съюз, но подкопава и доверието. Ще започна с няколко думи за свършеното от Сметната палата. След това ще се спра на мащаба на измамите и какво може да се направи. И след това ще спомена с няколко думи и предизвикателствата, пред които сме изправени. Сметната палата е много активна в областта на митническите Ние сме извършили много задълбочен анализ на работата на комисията, що се отнася до представенията на последващите одити. През 2017 година имаше много проблеми с вноса от Китай и Обединеното кралство и също така наблегнахме на въпроса свързан с отклоняването на потоците някои от... Работиме по проблемите свързани с измама с на ДДС, но и други. И също така в нашите становища, представени през 2017 година, имаше препоръки и е, миналата година излезахме и със специално е, становище относно е, закъсненията при въвеждането на новите технологии, електронните технологии в митниците. Какъв е мащаба на измамата а, в областта на митниците? Много добър въпрос, но трудно може да се отговори на него. Виждам, че дори колегите а, от Делойт казват, че е трудно да се отговори на този въпрос. Поискахме от а, оценки и преценки от комисията. За сега все още обаче няма все така глобално изследване, което да може да представи мащаба на проблема. Най-вероятно обаче този мащаб е крупен. А, повече от 2, 2 милиарда са били изгубени в Обединеното кралство при подценяване стойността на текстилни изделия през 2017 година. Имаме най-различни техники за из, изчисляване и предотвратяване на а, измамите. Виждате, този график не е много лесен за разчитане, но дава доста ясна представа за нещата. Става дума за пониженото установяване на стоки в държави и членки. Е, седем от тях. Виждате е, обаче, че в е, държава членка едно става дума за Обединеното кралство, обема е, дори се увеличава, защото Обединеното кралство не предприе необходимите мерки. И Зна, а от друга страна знаеме, че митнички съюз е една верига. И е, когато има слабо звено, то се отразява на всички и на потоците въобще. Uh, so Мисля, че това е много добър пример за това, че е необходимо да се работи с данни, да има хармонизиране, на данните, за да могат да бъдат идентифицирани тези потоци. Е, споменахте вече някои от предизвикателствата, аз ще се спра на някои от тях. От нашия специален доклад за 2017 година виждаме, че дори и приходите да, да бъдат насочени към европейският бюджет, много държави членки всъщност не са достатъчно насърчени за да извършват по-строги контроли. И също така имаме е, една един пачворк, една комбинация от 28 а, различни системи и, а, и знаеме, че а, една от тях, Обединеното кралство, беше и слабото звено и също, също така а, модерните, модерните митнически органи и организации трябва да имат възможност за бърз анализ на риска и реакции, както и да бъдат снабдени с а, много модерна технология, технология която да представлява бърз анализ на риска и за да може да се поддържа този риск като много по-нисък. Благодаря ви за вниманието. Мога ли да ви задам няколко въпроса? Вие казахте, че общите загуби според, поради понижено стоеностяване на текстил в Обединеното кралство е било 2 милиарда. Но колко общо бихме имали като загуби, ако направиме а, сумата между а, това и до останалите държави членки, на които сте се спряли първо и второ. Може ли да кажете кои са държавите 2 и 3 в вашия график? Благодаря ви за въпросите. Не сме, не сме направили, както казах, обща а, така оценка или преценка на а, загубите. Трябва да бъдем много внимателни, но мисля, че това, което се случва в Обединеното кралство, показва, че мащаба може би наистина е много гру... крупен. А, другите държави са Словакия и е, Република Чехия. Е, в е, тези страни стоки с понижено остоностяване с намалели като обен. А сега господин Пандей от СТО. А, Международната организация на митници. Международния митнически съюз. Добър ден, дами и господа. За мен е удоволствие да участвам в вашият вашето изслушване. Много беше казано за измамите в митническата дейност. Ще се спра на някои глобални перспективи и някои тенденции от гледна точка на нашата организация. Ние разглеждаме митниците от два в рамките на две перспективи. Из, измътническите измами и а, а, престъпления. Освен на обикновените измами, като класификация, понижено установяване и така нататък. Ние смятаме, че електронната търговия и новите потоци са ново предизвикателство за митническите служби и за това наша, нашата цел е да, да установиме къде са пропуските, къде са пра, белите полета в цялостната верига на доставка и също така в събираемостта. А, незаконната търговия също е един, едно голямо предизвикателство за а, събиране на мита. А, загубата на, на приходи идва. А, при а, не, а, така не, а, е, не, несъзнателно или ненарочно определяне на а, е, ниски прагове при устойностяването, а в, в друг случай това може да се дължи на съзнателно намаляване. А ние а, е, също така сме публикували различни е, типологии както и становища, в които са обозначени а, тенденциите в световен мащаб. Също така незаконните финансови потоци са, могат да бъдат един от големите фактори, прането на пари. А, голяма голяма част от незаконното финансиране на терористични действия също е тясно свързано с измамите, свързани с митниците. Също така търговия с опасни стоки. Измамата на страната на происход също продължава да бъде една от големите причини за загуба на, на приходи. Така че това са нови предизвикателства, пред които са изправени е, митническите е, служби, но е, феноменалното разгръщане на електронната търговия ни, пред, ни е, е, така изправя пред е, много нови предизвикателства с някои от нашите инициативи. Е, рамката сейф на стандарти, също, също така създадахме рамка стандарти за е, улесняване на е, трансграничната електронна търговия. Също така да работиме по нови метод, методологи. А, и създадахме, както казах, тази рамка на стандарти за, за да има е, повече сигурност по, дъл, по дължината на цялата верига. Е, необходимо е да се извършва цялостен цялостно управление на риска на основата на е, електронно усъвременени е, данни, да се извършва анализ на тези данни и да се извършват е, проверки благодарение на най-новите модерни технологии. и да е необходимо е този е, оценката на риска и управлението на риска да бъдат извършвани в е, предварителен, на предварителен етап преди постъпването на стоките. Е, това е един е, нов проект, по който работиме е, за агрегиране, събиране и е, цялостно обработване на данните. Необходимо, обаче да се намери методология за събиране на данни, така че не само да бъд, те да служат за анализиране на модели, а да има предвидимост. А, също така е, сме създали една мрежа за обмен на данни. където да бъдат събирани всички видове данни. Много е важно, много са важни новите е, технологии, използването на нови технологии за е, разследването на митническите е, е, измами. А, е, в а, осъществяваме проектни, пилотни проекти и обменяме добри практики и резултатите от тях. А... Необходимо е също така цяла цялостната врига на доставките да бъде много по-прозрачна и да Обмена на информация, разбира се, от огромно значение. Това е една тема, един проблем, които са в центъра на нашото внимание вече от десетки години. Нашите а, също така по-широко и по-задълбочено сътрудничество между самите митнически органи и правителства. Това доведе до добри резултати, които са публикувани в обширните прегледи, които сме направили до сега. Благодаря ви. Е, ще, се, ще спра до тук и съм готов да отговоря на вашите въпроси. to, Я е, ще дам думата на господин Кертмот от е, комисията, което ще ни каже какви ще бъдат бъдещите политики на равнище Европейски съюз. Благодаря. Наистина ще се концентрирам върху политическото развитие, развитието на политиките. А, моят колега ще говори от перспективата на Олаф. Господин Роблинг. Ние сме много загрижени за измамите и връзката с законовата рамка, която съществува от известно време, а именно Митническия кодекс в сила от 2016 година. Модернизацията на законодателството доведе до Митническия кодекс – и целта на тази модернизация е създаването на по-силен режим в Европейския съюз, по-силни гаранции и критерии за митническо упростяване и също така е, напълно цифровизирана система в Европейския съюз, която да свързва държавите членки и да осигурява ефик ефективността на системите. Имахме проблеми с цифровизацията. Работим с държавите членки за, пред... за отстраняване на проблема, защото смятаме, че бъдещето на митническите контроли се състои в обработката на потоците данни и идентифициране на нуждата от контроли управлението. Публикуваме двугодишни доклади в областта на митниците и привличаме внимание към основните проблеми, за да покажем приемствеността на политиките, които са в областта и оценяваме тяхната ефективност. Подкрепям и съответните програми. Казвам го, защото предстои разпределяне на средства в рамките на многогодишната финансова рамка. Програмите се съсредоточават върху сътрудничество между държавите членки, така че митническите контроли наистина да действат. На втората част на дейностите, които бяха засегнати и от преждеговорившите колеги е връзката между ДДС и митническите процедури. Въпросът тук опира до ДДС и измамите при вноса. Трябва да се укрепи и ние укрепихме законодателството през последните години. Това, което направихме с митническа процедура 42, укрепва митническите процедури. Тук трябва да подчертая законодателния отговор, който визира сътрудничеството между митническите власти, като всяка от тях поема своята отговорност и роля. А в същото време не бива да има пробойни между отделните процедури, извършвани от митни, отделните митнически власти. На следващо място електронната търговия. Доклада, представен по-рано днес, говори за рисковете при вноса, ДДС законодателството премахва де минимус при вноса. Това са много сериозни въпроси за бъдещите контроли. Има много неща, които могат да се кажат тук, но ще се спре на две неща. Новата парадигма за контролите, що се отнася до големи оператори или е, това вноса да бъде обработван на едно гише, т.е. те трябва, операторите трябва да са отговорни за плащане на ДДС. Де минимус от 22 евро предполага ситуация, независимо от стойността на стоките, процедурата да е една и съща. Това ще даде една по-пълна картина на митническите контроли. Ние говорим за ефективни контроли в бъдеще. Не може митническите власти физически да контролират всяка практа, пратка, която преминава границите. В този смисъл искам да очертая някои от по-важните промени от последно време. Има споразумение между Комисията за рисковите критерии – анализът на риск е основата на митническите контроли, но важно е този анализ на риск да е еднакъв навсякъде в Европейския съюз. Това законодателство приближава различни елементи, така наречените критерии, които се прилагат в държавите членки. Е, този процес ще започне от лятото на тази година. Това ще е непрекъснат процес, който трябва да започне колкото се може по-рано в държавите членки. Свързан с въпроса за критериите и въпросът за опростяването на процедурата, така наречения лицензиран економически оператор – Идеята е по принцип идеята на честния търговец, залегнала в Митническия кодекс. Започнахме работа с държавите членки, за да видим какво се случва на практика и през май тази година ще бъдат а, преоценени всички лицензии, дадени до сега и ще преценим по-внимателно на базата на какви правила ще се дават и се дават тези лицензи. Важно е тези оператори да са надежни, да са честни, за да могат митническите власти да се насочат към по-рискови области. Освен това, ще добавя, че има още много дейности, насочени към указания – за митническите оценки. Вие чухте какво казаха колегите от Сметната палата за подценяването на стоеността на стоките. Имаме документи за насоки за одитите, защото установихме, че контролите се правят не само на митниците, но има и последващи контроли след влизането на стоките в страната или съответно в Съюза. И на следващо място лицензирания оператор. Тези правила ще укрепят надежността на процедурата. Проучването споменава двете добри практики Селбет и Еврофиск. Има работна група, създадена в рам, рамките на програма Митници 22. За какво става дума при тази работна група? Споделя се информация за анализа на риска по границите. Освен това, съществува и а, мрежа от, на контролните постове по границата. Това задава възможност за много тясно сътрудничество, т.е. не става дума за централизирано, т.е. става дума за централизирано сътрудничество. При Еврофиск се работи по ДДС измамите. В момента една важна област е експертите от Еврофис да работят с експертите от ОЛАФ и Европол, така че тук има много интенсивна дейност на сътрудничество. Освен това има предложение, което също бе засегнато по-рано, а именно за достъп до данните за плащане. Това е много важен аспект на контрола. Ние разбираме, че цялата целият въпрос на електронната, за електронната търговия изисква допълнителни контроли и много подробен надзор. Ние много внимателно изслушахме представенето на Сметната палата. Забележките бяха много прецизни и за нас е много важно да се идентифицират създаващи се, назряващи проблеми и да бъдат предотвратени на време. Част от бъдещата дейност ще бъде да се укрепят споразуменията с трети страни, така че данни, идващи от трети източници, да подкрепят контролите. Аз ще спра до тук. Мисля, че надвиших времето си. Благодаря. Преди да дам думата на следващия колега, искам да ви задам един въпрос. Знаем, че развитието на политиките е едно нещо, но приемственост и последователност при приложението е нещо друго. Вие сте член на комисията. Смятате ли, че в тази област борба с митническите измами ние сме толкова добри, или толкова лоши, колкото сме и при прилагането на, други полити... в други полити... на, на законодателството в други политически области. Това е много трудна оценка, но мога да ви кажа, че ние виждаме а, истински дух на сътрудничество между държавите членки, т.е. в областта на митническата, митническите контроли. Аз имам опити в други области на дейността на комисията. В момента има концентрация на общата цел, но въпросът опира и до ресурси в държавите членки. Основните проблеми са лошата видимост и важност на мисията на митническите власти, особено, особено в контекста на разнообразието на мисии и цели. Митническите власти трябва да се справят с най-различни задачи. Много е важно да осъзнаем, че основната цел на митническите власти е финансови контроли и защита на финансовите интереси на Съюза. Много неща трябва още да се направят. Ние не смятаме, че нямаме иллюзията, че нещата са перфектни. А сега давам думата на Георг Ройблинг. Той е представител на ОЛАФ. Той ще говори за мерките, за борба срещу измамите в областта на митниците и цигарите. Господин Рубинк, имате думата. Uh, to the co-chairs for inviting the European Anti-Fraud Office uh, to this discussion. We have an important topic in front of us. Благодаря. Темата е много важна и Олаф с удоволствие допринася към този дебат. Имаме проучването, което е на вашето внимание. Това е много четивен документ. И така, искам да ви напомня, че Олаф има следната мисия. Основната ни мисия е да, пре, да предотвратяваме нарушаването, ощетяването на финансовите интереси на Съюза, т.е. мандатът ни е разследващ на европейско равнище, но също така Олаф е и политически орган в рамките на комисията. Т.е. има мандат да развива политики в митническата област. Аз ще използвам моите 10 минути да се, да се съсредоточа именно на втория елемент. Ние използваме всички инструменти за постигане на целите на тази важна задача. some of the button. Ah. There you go. Of course, the most important element. Най-важният елемент е да имаме една, едно модерно законодателство за борба с митническите измами. Доктор Келер каза, че основен инструмент е регламент А1525 от 2007 година. Този регламент бе осъвременен ще ви дам един пример. Преди няколко години този регламент бе модернизиран и като резултат сега може да контролираме 95% от контейнерите, влизащи в в Европейския съюз. Така може да се открият измамите, свързани с фалшифицираната страна на происход. На следващо място, ние не действаме само е, в рамките на Съюза, но сме активни и на международно, в международен план. Работим с трети страни и това е основата, която ни дава възможност да сътрудничим, да сътрудничим или и да участваме по-скоро в разследващи митнически операции. На следващо място протокола FCFC, FCTC, това е протокол споразумение за контрабандата с цигари. Той е в сила от септември 2018 година. Повече от 50 страни са подписали този протокол. Надзирава се веригата на снабдяване и внос и износ. Друг инструмент, с който разполагаме, е практическа координация между държавите членки. Миналата година комисията излезе с план за действие, включващ различни инициативи, мерки концентриращи се върху търсенето и върху предлагането. Искам да подчертая, че един от основните елементи в тази програма е външната консул... външните консултанти, които се опитват да измерят не само митническите измами, а по-скоро измамите свързани с контрабандата на цигари. Много важни пулки могат да се извадят от този анализ. Слайдовете не се появяват, те по-скоро изчезват. Ще премина без слайдове към презентацията си. И така, имаме платформа AFES. Над 8000 са потребителите. Тази платформа обвързва митническите власти на държавите членки. В, на тази платформа се, дават, се дава подкрепа за криптиране, за достъп до базата данни, която бе спомената. На следващо място, преди две години, започнахме с нова инициатива за споделяне на анализ на риска. Прещеговорившите колеги говориха за това колко е, са важни, колко е важен обмен на данни между държавите членки. Това е важна инициатива, набираща скорост. Тя тук са привлечени много експерти от държавите членки. Искам да подчертая, че имаме и автоматично сканиране на контейнерите. проследява се траекторията на контейнерите, като се стига до страната на происход. Освен това, имаме лаборатория за цигари. Това е независима лаборатория. Тя ни позволява да направим връзки между производствата на цигари в различни държави членки и да направим връзката с различни разследвания, които текат. Естествено, ОЛАФ е активен и в рамките на операции в областта на митниците. Ние участваме в смесени операции работим на ниво държави членки и на ниво сътрудничество с трети страни. Резултатите са следните. <clears throat> Има ежедневно сътрудничество с страни от Азия – по отношение на задържаните стоки, мога да подчертая една операция преди 3 години. Ставаше дума за части за коли. Това беше много успешна операция. Тук европейски и азиатски страни си сътрудничаха в рамките на две години и резултатите бяха следните. Ние задържахме 70 000 фалшифицирани стоки, части за коли, а също така и дъвки, парфюми, слънчеви очила, играчки. Също фалшифицирани стоки, а също така и голяма, голям обем кокаин. Освен това, организираме смесени операции за разследвания на парични потоци и контрабанда с цигари. Важна част от нашата дейност е да се съсредоточим не само върху доставките, а и върху търсенето, т.е. какво се търси от хората да бъде купено. Започнахме по-систематично да измерваме търсенето в областта на контрабандата с цигари. Направихме такъв анализ за първи път. Оказва се, че хората не смятат, а именно само 14% от запитаните смятат, че нелегалната търговия с цигари е източник на финансиране на организираната престъпност. Смятам, че комисията е увеличила усилията си в подкрепата на държавите членки в борбата срещу митническите измами. Имаме ново законодателство, нови инструменти и по-добри анализи на ситуацията. Има предложение за следващия период за подкрепа на държавите членки в митническата област. Благодаря, господин Реблинг. Сега ще дам думата на моя колега. Само един въпрос към вас. Видяхме какви изма... видове измами има. За съжаление, престъпниците са креативни и непрекъснато измислят нови практики. Какво е вашето становище? Тенденцията възходяща ли е или е по-скоро константна, в смисъл такъв, мерките ефективни ли са или не. И има опасност от експлозия на измамите. Мисля, че това е много сложна област. Има две тенденции тук и те вървят в различни посоки. Например, споменах в презентацията си контрабандата с цигари. Това е един от най-голем, една от най-големите загуби на средства. Тук виждаме стабилизация или даже намаляване на задържаните стоки. Защо? Защото имаме подобрени контроли, подобрено сътрудничество. Ние се справяме все по-добре с тази контрабанда. Това е добър индикатор за митниците, но проблемът се измества до някъде, защото нелегалното производство на цигари се измества в трети страни. На следващо място, обемите, търговските обеми, те нарастват. И когато нарастват търговиите, проблемите не стават по-малко.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 questions and answers, beziehungsweise wir sind ein wenig im Verzug. Малко сме закъснели с въпросите и отговорите. Един въпрос. Имаме проблемът, че информациите са на лице, но не биват обменяни така, както би било най-добре за всички засегнати страни. Въпросът ми към комисията и, и колегата от немските митници е как в бъдеще нещата могат да се променят от страна на държавите членки. А именно да се стигне до стандартизиране и хармонизиране на митническите проверки. Може би комисията Um, Благодаря. А, мисля, че първото нещо, което можем да кажем, че осъзнаваме изцяло нуждата от инструментариум, но също така работиме по правните изисквания за обмен на информация. Не споменах е, преди това, но работиме също е, много с е, агенциите за правоприлагане относно практическите и правните аспекти, които трябва да бъдат разглеждани в цялостно, комбинирано, за да можем наистина да имаме е, правомерно обмен на информация. Също, също така въпроса с оперативната съвместимост е от огромно значение между битническите системи и системи на други а, мрежи. А, по принцип има осъзнаване на проблема, но но има и някои така тревоги, които а, изразяват и държавите членки, въпреки че целта е, е обща. Не съм споменал също, не споменах също така, че една от голямите инициативи на настоящата МФР е, е финансирането на програма Митници с 1 милиард и 300 хиляди. Наистина е необходимо да имаме общоевропейски подход към това, но трябва да видим колко, колко, колко, колко, колко по колко по-бързо можем да въведеме тази програма. Когато има инструментите, ще има и насърчавано, но както казах, трябва самата задача е твърде комплексна, затова трябва непрекъснато да работим по нея. Благодаря, давам думата на председателката. Благодаря, беше много интересно. Искам да зная а, кои държави не участват в Еврофиск. Освен това, бих искала да знам какво прави комисията за подобряване на, инфраструктура, на, на инфраструктурата, т.е. инфраструктурата, която се финансира от Европейския съюз, да бъде поддържана. Какви са контролите? Един такъв уред, едно такова съоръжение би трябвало да функционира години наред. Ние контролирахме полската граница и българската, българо-гръцката граница и видяхме какво се случва с подобни съоръжения и какво е тяхното състояние. Благодаря предварително за отговора. Thank you. I, I I think, Chair, your, your, your point is well made about... Да, как да продължим. Да, това е един проблемите, с които се сблъскваме и ние. На известен етап ко- ко- координацията трябва да се превърне в нещо ежедневно. Сега, едно е а, структурата, която трябва да стане постоянна. Виждате в изследването, че този проблем е повдигнат. И ние разглеждаме, този, работим по този проблем през последните две години а, с въвеждането на информационните технологии и съответните спести, съответните економии, които ще се реализират. Това беше казано тук. Но тук това повдига и роля, въпроса за ролята на различните заинтересовани страни и оператори. Що се отнася за е, Юрофиск? Не мога в момента да ви, спомен, да а, ви кажа кои са страните, но ще го направя в най-скоро време. Преди да приключиме и да бих искал да благодаря на всички тези, които участваха, на всички онези, които направиха анализ и излезаха с препоръка. И разбира се, трябва обаче да има желание за сътрудничество. И имам един последен въпрос, свързан с технологиите. Всички знаеме, че а, а, когато стана дума за Брексит, сега става дума за бакстопа. И проблема идва от там. Сега вие споменахте технологии, които се използват, а други, които се развиват в момента. Смятате ли, че примерно в близко бъдеще ще бъдем в... Не, не, не близките дни. Близки... В скоро време ще... Ще можем да подсигуриме сигурност да, на границата с Северна Ирландия, която няма да бъде член на Европейския съюз. Смятате ли, че това може да стане действителност? Много добър въпрос. Мисля, че от технологична гледна точка ще е възможно може да, да има скрининг на а, опас, опасностите, на а, рисковете и това може да стане без да има физич. В крайна сметка всичко е възможно, ако има споделяне на данни между заинтересованите страни но като разбира се, предварително бива уточнено кои данни и по какъв начин ще бъдат споделени. аз искам да благодаря на всички колеги и експерти. И довиждане. Председателката благодаря. За съжаление, предполагам, ще ни Предстоят бъдещи срещи. Благодаря за това, което ни казахте. Разбирам, Германия и още някои са включени в Еврофиск. Знаем, че е проблем да не се споменават имена. Сега преминаваме към по-нататъчната си работа. господин Штефан. Добре дошли, искаме обаче да изчакаме малко, докато се възцари спокойствие отново.